за да подчетем жертвите на масовото убийство в Норвегия, което стана пред очите ни през месец юли. Бих искал да кажа няколко думи по този повод. Първо, бих искал да направя изявление. Можете да останете седнали по местата си, ако предпочитате. Koleżanki i koledzy, mówimy o bardzo poważnej sprawie. Уважаеми колеги, това е изключително сериозен въпрос. На 22 юли Европа стана за пореден път жертва на терористично нападение. 79 души, най-вече младежи, бяха убити в Норвегия. Ксенофобията и а, омразата а, излязоха с най-лошото си, най-страшното си проявление на този ден. Убиецът от той и Осло потъпкат ценностите на нашето демократично общество. Става въпрос за младежи, мечтаещи за светло бъдеще, често пъти в държавната администрация бяха убити при това нападение и това трябва да бъде осъдено на събитието от 29 юли показва, че тероризма не е само външна наплаха, както стана на 11 септември 2001 година в САЩ. Беше нападнато брутално едно общество, и то от човек отвътре. Трябва да извлечем полуки от происшествия като това. Трябва да направим всичко възможно, за да насърчаваме вътрешната интеграция. където и да се намират в Европа или по света. Хора, част от обществата ни, трябва да споделят нашите ценности. Трябва да работим с всички страни в борбата срещу тероризма. Това е едно предизвикателство в ерата на интернет и глобализацията. Тероризма не познава граници. Норвегия, страната на Нобеловите награди беше разтърсена брутално. Тероризма обаче няма да промени нашата ценност на система. Ние ще защитаваме тази система възоснова на откритостта, толерантността и зачитането и уважението на другите човешки същества. Бих искал да изразя солидарността на Европейския парламент с гражданите и правителството на Норвегия. Искам да изразя съболезнования. Отправим ги към семействата на жертвите. Вие сте с нас в молитвите ни, в мислите ни. Хората от Норвегия два месеца след трагедията. Нашето мислене не се е променило и няма да се промени. Сега ще дам думата на лидерите на политическите групи. След това ще ви помоля за минута мълчание. Нека да започнем а, с представител на НП. Заповядайте. Няма микрофон. Herr talman! Господин председател, благодаря, че ни предоставяте тази възможност. Да отправим едно послание към норвежския народ от парламента. За нас те са братска нация. И онова, което се случи там, беше ужасно събитие, което отново показва, че за злото няма граници. Бяха пожертвани много млади хора. Знаем какво те считаха за правилно и погрешно. Те желаяха да живеят в един по-добър свят. Хенри Гибсън, норвежкият автор, веднъж каза следното – когато Дания беше атакувана, ако умре един наш брат в този конфликт, всички ние страдаме. А ние в хората от Швеция сме имали основания да казваме, че онова, което се случва в Финландия, в Норвегия, влияе и върху нас. Така че онова, което се случи в Утоя е събитие, което считаме за наша трагедия, така че отправяме нашите съчувствия към норвежкия народ. Споделяме тяхната болка и страдание. Техните тревоги са и наши. А норвежски поет много пъти бе цитиран по време на погребалните церемонии, когато младите мъже и жени бяха отправени към вечния им дом. Поетът казва, че а, войната е презрение на живота. Трябва да използваме всичките си сили, за да се борим за мир – няма по-добър начин по който да изражим нашата солидарност с норвежкия народ в сравнение с тези думи. Трябва наистина да се борим срещу омразата, срещу разделението в обществата ни. Трябва да кажем, че тези терористи, които се опълчват срещу нашите общества, няма да победат. Ние сме демократични общества. Ние сме изпълнени с енергия и динамика. Тероризмът отново губи, а ние печелим. Нашите ценности са по-силни от вашите. Това можем да кажем на хората, които загубиха близките си на жертвите. Благодаря ви. Пан Мартин Шулц. Благодаря ви. А сега господин Шулц има думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, много от нашите приятели в социал-демократическата група, много мъже и жени, в международното ни движение знаят това място много добре. Познават го. Познават от тоя. Това е, е един център за младите хора, които често се събираха. Много от моите приятели помнят ли, личните си преживявания на този остров, а това беше една атака върху младите хора в Норвегия. И както каза ораторът преди мен – тези млади хора станаха жертва. Жертва на извършител, който искаше да нанесе удар срещу социал-демокрацията, срещу цялостната система от ценности. Това е едно жестоко и подло събитие. Той искаше да бъдат унищожени тези ценности. Така че младите хора да не станат политици. Той искаше да нанесе тежък удар на младите бъдещи политици. Това беше една атака срещу идеята. Ако изслушате неговите виждания, тогава веднага ще разберете, че той няма никакво уважение към а, общество, към култура, няма никакво разбиране за равенство между хората, независимо от расата или пола им. Това е всъщност една атака срещу нашите ценности върху европейските ценности – не само върху социал-демократическите, а върху всички основополагащи ценности на европейската общност и общества. А тук, в парламента, ние споделяме тези идеали. Това е атака на практика срещу всички нас, срещу Европейския парламент. Затова Европейският парламент трябва да помни жертвите но трябва да не забравяме, че нашите ценности са атакувани отвътре и ние трябва да устоим. Да не правим така, че да няма никакво място за подобни идеи, за подобен расизъм. Няма място за ксенофобия, за преследвания на малцинства. Никой не трябва да бъде изкупителна жертва не трябва да бъде преследван. Това е нашето общо задължение. В противен случай не можем да отстояваме нашите ценности. Трябва да покажем, че подобни извършители нямат място в нашите общества. Трябва да изразим сътрудничество си и а, съчувствието си към нашите брати и сестри, които страдат. Ние отправяме нашите искрени съболезнования позволете ми да се обърна към всички социал-демократи в Норвегия, а и не само в Норвегия. Позволете сега да се спра на нещо, което много ме развълнува. Един колега каза, че тази атака върху младите хора той тълкува като атака срещу себе си. Марио Мауро каза това. Споделям това с вас, защото той не е социал-демократ, но той точно така изтълкува събитията. Няма значение каква е партийната принадлежност и религията, няма значение какъв е, е цвета на кожата ви. Няма значение каква е професията ви. Тези хора атакуват всички нас. И ако помним духа и хартата на основните права, тук в Европейския парламент трябва плътно да устояваме техните принципи. Благодаря ви. Dziękuję pan przewodniczący Guy Verhofstadt. Благодаря. Ги Върховстат има думата. Господин председател, 1940 година, когато започна нацистската окупация, норвежки поет Норо Крихт написа Ние сме толкова малко в тази страна и всеки един е брат или приятел. Мисля, че, това, кое, че думите му са актуални и днес след убийството на 76 души, млади хора, млади политици, които едва започваха да осъзнава значението на демокрация и приятелство. Много от тях толкова млади, че не са могли и да гласуват. Това е не само ужасяваща драма, но и пряко посегателство срещу демо... самата демокрация. Мисля обаче, че, прост, че е много лесно да изразим просто своето отвращение. Не можем да, не, да останем слепи за подобен акт на насилие. Брейвик може би е бил луд, може би е действал сам. Но нека да бъдем пределно наясно, то е рожба на общество, на движение, на цяла общност активисти, блогъри, които презират и отхвърлят ценностите на обществото. Това, което ме порази в най-голяма степен, беше скоростта, с която публичните, лично, обществените личности и политиците отказаха отговорност, вместо да реагират категорично срещу идеологията на Брейвик, и идеология, която е насочена против исляма, против иммигрантите, против политическата коректност, против Европа и в крайна сметка против Европейския съюз. Брейвик всъщност дейността на Брейвик е на фона на е, риторика, която е все по-често срещана, която описва ситуацията като драматична и смята, че вече, че сме стигнали до ситуация, в която не е възможно да се вярва на което и да било демократично правителство. Ето защо аз мисля, че ние трябва да повторим и да не забравяме думите на бившия президент Клинтън, които използва в речта си по повод годишната от атентата в Оклахома. Ние, политиците и политическите коментатори, носим отговорност, тъй като нашите думи не са неутрални, тъй като нашите думи са, се носят в космоса и се чуват от всички. Благодаря. Благодаря, господин Верховстат. Сега Даниел Комбендит. Когато има едно убийство. Повечето от нас не знаят какво да кажат. Ние изпитваме тага, страх и с времето започваме да разсъждаваме. Вярно е, че тези атентати в Норвегия бяха насочени срещу млади социал демокрации които защитават една много катерична идея за многокултурна солидарност. Това са млади хора, които са се обединили около тази идея. Млади норве... норвежци от кюрски происход, които отразяваха това многокултурно общество, което съществува в Европа. И освен това, политици, които от известно време насам ни казват, многокултурното общество се провали. И аз винаги питам, какво означава това? Че ще върнете всички тези, които не са истински норвежци, истински финландци, истински холандци, истински французи, истински шведи, италианци и не знам още какви. Къде ще ги изпратите? И именно в тези думи, в тези слова се ражда омразата. Тоест не се приема реалността такава каквато е. Това е нашата реалност, когато трябва да се защитава европейската реалност, европейските ценности, европейските граждани. Това означава да се каже на добър френски защита на многокултурната идентичност на Европа, защото това е европейската реалност и именно срещу тази идея беше извършена тентата. И когато един депутат от този парламент казва, че проблемът в Норвегия не е клането, а наивността на, на норвежкото правителство, което прие многокултурното общество, е необходимо парламента да каже, че господин Люпен е срам и позор за този парламент. Искам да кажа на всички истински европейци, ако оставим в нашите думи да влезат тези срамни думи, ако оставим да бъде приета тази идея, че Европа не може да бъде многокултурно общество, всички ние заедно ще бъдем всъщност съюзници на тези, които вършат ужасяващи неща. Всъщност е, ние създаваме климата, в който бихме създали климата, който благоприятства подобни действия. Ние сме длъжни да мислим о това, което правим и о това, което говорим. Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący Jan Zahradil. Благодаря ви. И сега господин Ян Захрадил. Господин председател, може да имаме е, различия по различни въпроси в този парламент. Всички ние обаче е, имаме съгласие по един въпрос, а той е, че Европа е континент на толерантността, свободата и плурализма. В миналото сме се обединявали, за да се борим за, срещу, за онези, които се борят за единството и демокрацията и сега ние трябва да се обединим срещу насърчаването на омразата и нетолерантността. Те нямат място в Европа. От името на цялата ми група искам да изразя огромната си тага срещу предизвикана от бруталните и отвратителни а, действия. Ние изразяваме съчувствие към семействата на жертвите, но и всички норвежци и не на последно място а, норвежките социалисти, към, на чието, към чието семейство принадлежат тези млади невинни жертви. Господин председател, вие самият ни напомнихте за годишнината от 11 септември. Ето защо искам да подчертая, че в този конкретен случай ние съвсем обосновано казахме категорично, че въпреки, че тези терористи извършиха актове в името на религията, те не представляват нито една религия, нито нейните последователи. И аз мисля, че ние трябва да гледаме на норвежката трагедия от подобна гледна точка. Лицето, което извърши тези, този акт, не представлява нито една религия, нито е, едно течение, само собственият си болен мозък. Мисля, че ние трябва да мисля, че не трябва да използваме тази възможност за политизиране. Искам да благодаря на всички свои колеги от е, другите политически групи, които устояха на това изкушение, които проявиха достоинство и показаха, че има общи ценности, които са общи за всички нас и около които всички ние можем да се обединим. E, Благодаря. Господин Сандергард има думата og et efter den toogtyvende juli. Уважаеми господин председателю, какво стана след 22 юли? На скандинавската част а, на Европа. А, това, това нападение а, в Норвегия за нас е равностойно на а, това, което стана на 11 септември. Това не бе едно случайно събитие. То бе насочено срещу норвежката демокрация. Но има и нещо повече. Атентата в Отоя е бил действие, което е подготвено много внимателно. Това е нападение срещу бъдещите лидери на Социалистическата партия в Норвегия. Това е нападение срещу бъдещето. Младежката социалистическа организация не са случайна мишена. Това е една партия, която се бори за толерантност срещу рациз, расизма, срещу неравенството и за социалното равенство и справедливост, за международна солидарност. Норвежката работническа партия представлява всичко онова, което убиецът мрази. Разбира се, че можем да извлечем много полуки от това масово убийство, от начина по който министър-председателя и народа на Норвегия реагираха на този атентат. В една подобна ситуация други биха търсили възмездие, биха обявили война срещу тероризма, други лидери биха въвели всевъзможни ограничения на основните свободи и демокрация. И демокрацията, но не и президентът, защото той настоя откликът на този атентат да се състои в повече демокрация, повече откритост и повече чове, човечност. Това е една позиция, която получи пълната подкрепа на норвежкия народ и в цяла Норвегия Цяла Скандинавия, стотици хиляди души през лятото излязоха на демонстрации срещу тероризма и се произнесоха в подкрепа на демокрацията и толерантността. И посланието, което се подаваше от тези демонстрации, беше много ясно, че злото може да засегне отделни жертви, но никога не може да унищожи цял народ. пан Сперони? Благодаря ви. Сперони. Господин Сперони, следващия реактор. Благодаря ви, господин председателю. Изразявам съпричастност и съболезнования от името на моята група. Това е едно нападение срещу човечеството, не може да се намери никакво обоснование, никакво оправдание за него. Никакви мотиви не могат да бъдат приведени в полза на едно масово убийство. Нашите ценности се съсредоточават върху свободата, демокрацията и те няма да бъдат заличени въпреки това жестоко събитие. Няма да се откажем от принципите, на които се основава нашия живот и нашите общества. Мадам Даяна Доц. Госпожа Даяна Доц. Благодаря ви, господин председателю. Всички ние се присъединяваме към мъката и ужаса, проистичащи от такова масово убийство. Искам и аз да изразя съболезнования и солидарност от, моя, от мое име и от името на моите избиратели. Северна Ирландия познаваме много добре ужаса на тероризма. Тероризма, обаче, който е насочен срещу младеща, е нещо особено ужасяващо. Много а, знаменити хора бяха цитирани днес, но мисля, че а, последния, като последен оратор, който взема думата, а, е уместно да цитирам един от оцелелите. Това е момиче, която обясни в блога си как е бягала из храстите и по скалите, за да избяга от убиеца. Дори не мога да предам а, а, ужаса, който излизаше от, който проистичаше от това събитие. Почти умрях. Ние не заслужаваме да умрем за това, пише тази статия. Ние сме обикновени хора. Ние се занимаваме с политика. Искаме да направим света едно по-добро място. Господин председателю, изправени сме рамо до рамо с хората от Норвегия в този тъжен момент. Представляваме различни политически а, виждания, но трябва да се изправим заедно като демократи, за да сме сигурни, че тероризмът, ужаса и насилието никога няма да вземат превес. Благодаря ви. Сега от името на комисията ще говори комисар Сесилия Малстрам. Господин председател, уважаеми дами и господа, това, което стана на 22 юли в Норвегия е една ужасна е, трагедия. Жестокост, която човек трудно си представя на чудесния остров Утоя този кошмар се превърна в действителност. Осем души загинаха и в правителствената сграда в Осло. Хладнокръвно този човек уби над 70 тинейджера. облечен като полицай, а полицаят е символ на безопасността и защитата. Естествено, семействата, роднините и приятелите на жертвите не напускат мислите ни. Това е един атентат, който е особено тревожен за всички нас. Това е едно нападение срещу демокрацията, демократичните институции, нашите ценности, нашите идеи. Това е едно нападение срещу младежите, които се готвят да вземат активно участие в обществения живот и политиката. Това е едно събитие, което а, извади а, на преден план а, действията, проистичащи от десния екстремизъм. Това са действия, породени от ксенофобията, екстремизма и действията срещу многокултурността, популизма. Тази а, идеология е нещо, с което всички трябва да се борим. Норвежкия народ се справиха много достойно с кръпта си. Мисля, че е много впечатляващо начина по който се изправи норвежкия народ в подкрепа на демокрацията, откритостта и общите ни ценности. Мисля, че трябва да се присъединим към тях в тяхната решеност. Благодаря ви. Thank you, Madam Commissioner. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега ви призовавам за минута мълчание памет на онези, които загинаха в резултат от убийствата през юли месец в Норвегия. Uh, Връщаме се към гласуването. Нека да приключим с гласуването. Процедурен въпрос има. Благодаря ми. Искам само да констатирам, че господин Фарадж, който е в тази сграда, трябваше да се присъедини към скръпта, изразена от, демо, от демократите. Дами и господа, в тази атмосфера на тага искам да ви